търговия. По време на миналия мандат също бях в тази комисия. Запознах се с писмото, което сте изпратил в качеството си на председател, на председателя на Комисията по селско стопанство. Разговарях също така с докладчика Готлив Китстот, който участва също и работи по темата. Ние в нашата комисия постигнахме едно споразумение, което беше изпратено на членовете на комисията по селско стопанство. Но може би някъде а, а, посланието не е било разбрано. Иска се разделно гласуване по много важни а, въпроси, които са за нас ключови в нашата комисия. Това става въпрос за 38, 39, 48, 40, 43, и 54, 53 и 61. Е, От 47 има 3 части, разделно гласуване. 49 параграф също се иска разделно гласуване. Там се цитира а, отношенията между Европейския съюз и е, Меркосур в първа и втора линея. Може би не знаете, че тези искания за разделно гласуване вече са внесени. Аз говорих с колежката Кристолт и се споразумяхме за разпределянето на правомощията. Тя отговори на един мой въпрос за разделното гласуване, поискано от комисията по външна търговия. Но не мога аз да предскажа как ще гласувате на пленарно заседание. Всичко това, което ви казвам, не е ново. Всичко е внесено. Знае се по кои членове се иска разделно гласуване и къде нашата комисия по външна търговия има възражение. Искам това добре да бъде разбрано. Добре. Аз мисля, че въпросът трябва да се обсъди на срещата на координаторите. Искам да ви кажа, че аз не съм против разделното гласуване. Ние продължаваме да гласуваме измененията, които гласува Комисията по селско стопанство и не знам защо Комисията по селско стопанство трябва да кара Комисията по външна търговия да приема изменения по селскостопанската политика. Така че чрез разделното гласуване ние просто трябва да избегнем ще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 Благодаря. Господин председател, много се радвам, че повдигате този въпрос. Не е само на заседание на координаторите, но и, и изобщо е, на заседанието на комисията в пълен състав. И аз мисля, че онова, което казаха предиш, преждоговорившите е вярно. Е, проблемът не засяга само този доклад, проблемът е постоянен. Госпожа Ускардини говори за доклада ИМКО за етикетирането на текстилните продукти продукти. Комисия ИМКО е, няма нищо общо, няма защо да предлага изменения по въпрос, който е в дневния ред на нашата комисия и въпрос, по който ние е, сме водещи по същество е, последните два дни бях болен, бях си вкъщи и подробно разгледах проекто доклада на представителката на нашата комисия прегледах и ние какво сме направили до сега и нещата съответстват. После видях и доклада на господин Папастанкос в Комисията по селско стопанство. Това също изцяло отговаряше на разпределението на правомощията. Обаче в Комисията по селско стопанство е, колегите са направили предложения за изменения, по които аз си задавам въпроси и за това е, не знам дали резултатът от вота е случайен, дали не беше предвиди следим дали измененията е, не бяха на лице още миналата седмица. Извинете, искам да ви питам защо секретарията ни кара да гласуваме и твърди, че има проблем. Защо не сме предотвратили проблема преди гласуването? защо секретарията на нашата комисия е, не е проверил е, защо какви изменения е внесла Комисията по селско стопанство по силата на член 50. Защо не се е, каза, че тези изменения са недопустими, без да се гласуват в Комисията по селско стопанство? Има изменения, които дават указания и затова трябва да бъдем много внимателни и секретарята трябва преди гласуването в Комисията да ни каже какво ще става и да сме във връзка и с другите комисии, за да се знае дали е, други комисии могат да гласуват изменения. Аз съм много ядосан от това, че нямам право да гласувам гласувам в дадена комисия изменения, които се смятат за недопустими. Нека и ние да действаме по този начин. По този начин ще избегнем проблема. Надявам се да можем да гласуваме доклада Папастанкос до няколко часа. Няма смисъл да го връщаме в комисията по селско стопанство. Проблемът само ще се отложи, няма да се разреши. И за това аз Настоявам нашата комисия да разгледа проекто доклада от Комисията по селско стопанство и е, си задавам въпроса, защо комисия Агри взима отношение по въпроси, по които не е компетентна по същество. Знаем, че с Меркосур има много трудности с земеделските продукти. Искам комисия Съско Стопанство да ни даде списък с продуктите, по които има проблеми, за да ги е, вземем под внимание, когато е, водим преговори с комисията. Значи ли, че трябва да прекъснем преговорите с Меркосур? Разбира се, че не когато чуем какво, е, как, каква е обосновката, виждаме, че тя е, е неоснователна. Смятам, че е, е, трябва е, да, да прекъснати преговори, които са започнали преди разширението на Европейския съюз. Е, преговорите с Харватия също започнаха преди е, разширението. Също се отнася и за преговорите с Турция. Е, аз далеч не изреждам всичко. Просто мисля, че подобни обосновки са безсмислени да се преустановят възстановят преговорите с Меркосур. Обосновката ми се струва абсолютно безсмислена. Трябва да имаме време да разгледаме е, всички текстове и да видим какви възможности ни предлага разделното гласуване. Целта е разумен резултат, за в бъдеще искам две неща. Да не връщаме в комисията този доклад, а да го гласуваме. И на второ място искам нашия секретариат много по-внимателно да проверява преди вота дали в други комисии са внесени изменения, които ще бъдат подложени на гласуване, но по силата на наши правомощия. Е, трябва да се избегнат такива ситуации. Е, е, като депутати трябва да се опитаме да избегнем такива проблеми. Да. Това е политич, един политически въпрос. Има, има, има и процедурен въпрос. Как да вървим от тук нататък? След като вече известни изменения са прияти в другата комисия. Има ли други забележки или коментари по този въпрос? Процедурният въпрос ще бъде разгледан и решение ще бъде взето на заседанието на координаторите. Ясно. Въпросът е и ясен. И сега да продължим нататък с гласуването. Готови ли са картите на всички? Първо ще гласуваме регламентът 732 от 2008, който продължава продължава, продължава действието на регламента за на общи тарифни преференции за периода от 1 януаря 2009 до 31 декември 2011 година. Докладчик е Хелмут Шолц. Има известни събития, които трябва да се вземат предвид и затова първо ще дам думата на докладчикът Хелмут Шолц. Благодаря, господин председател. Искам да направя кратко изказване, преди да започнем да гласуваме по моя доклад. Необходимо е много бързо да намерим а, а, решение за въпроса за общите тарифни преференции. Трябва да бъде нашата позиция много ясна, защо искаме да продължи действието на общите тарифни преференции. На няколко пъти обвиняваме комисията, че тя не е представила на време новият механизъм, в неговата нова версия и затова в моя доклад подчертавам необходимостта да подчертаем, че съгласно Лисабонския договор Европейският парламент настоява на своите правомощия, пълни правомощия за съвместно взимане на решения, включително и по въпроса за общите тарифни преференции и тяхното продължаване или не. През последните няколко седмици заседавахме с докладчиците всяка. Искам да я благодаря за тяхното участие. И стана ясно, че нашата комисия иска да предаде на парламента неговите пълни права. Парламентът да получи своите пълни права. Така че парламента да може да се справи с нововъзникнали обстоятелства, при които би било необходимо той да се намеси. Казвам, казах добре дошъл на господин комисаря на нашето заседание. Че той трябва, казах, че трябва да е, казах, че той трябва да е готов да участва в подобни заседания получих писмо от генералния директор Демарти, където той ясно проявява, подчертава подхода на комисията към подобни случаи. Бих искал също така да разменя мнение относно предложените от мен изменения. Възможно е решение. Всички е, въпроси, които се отнасят до сложните политически въпроси на съвместният механизъм на взимане на решение да бъдат решени. И бих искал ние да се придържаме към тези намерения, да, решим всички, да решим всички политически проблеми с, заедно, съвместно с Европейската комисия и на време да намерим решение, за да може общите тарифни преференции, механизма на общите тарифни преференции да бъде достъпен за всички. Искам също така да подчертая, че напълно разбирам измененията, прияти от Комисията по развитието, Комисията 9. За жалост, не бяхме в състояние да намерим, да стигнем до общо решение с комисията 9, защото вече комисията вече беше гласувала а, по тези въпроси не можеше да се оттегли едно становище, по което вече беше гласувано. И затова предлагам в, в бъдещата работа по механизма на общите тарифни преференции, а, смятаме, че наше становище ще бъде представено през май. Да вземем предвид решенията на ДЕВЕ в бъдещата си работа по механизма защото става дума за правната основа, която фактически се съдържа в моите изменения. По чисто технически и политически причини трябва да гласувам срещу измененията, които предлагат ДЕВЕ, въпреки че аз ги намирам за приемливи. И бих препоръчал така да гласуваме всички в интерес на механизма на общите тарифни преференции разбирам, че докладчика и докладчиците в сянка са се разбрали, че по-нататъчното забавяне на решаването на този въпрос ще бъде във вредта на страните бенефициенти, на страните, които ще се ползват от тези преференции. И затова реших да придвижа напред това досие. тъй като става дума за продължаване на е, срока за прилагането на е, общи тарифни преференции, не се предвиждат е, изменения по същество. Всичко, което се отнася до делегираните актове, може да се отложи за при дискусията на регламентът Омнибус 1 и Омнибус 2, които ще бъдат представени в най-скоро време и имаме основания да вярваме, че тези проекто инициативи ще отговорят на нашите интереси и на това, което смятаме, че е необходимо. Трето, нашите изменения във връзка с правото на парламента да бъде информиран ще бъдат гарантирани, тези наши искания ще бъдат гарантирани в съобщението на генералния директор на генерална дирекция търговия Марти и по този начин ще се отговоря на нашето политическо искане за да се изпълни условието за това парламента да бъде редовно осведомяван. Ние смятаме, че тези гаранции са достатъчни. Гаранциите, които ще бъдат дадени в съобщението на комисията за това, сме готови да отеглим нашите изменения. Колкото до измененията, прияти от комисията 9, макар и да сме съгласни по същество с тях, ще приемем проекторегламента регламента така както се предлага от Европейската комисия. Като имаме уверението, че от сега нататък Европейската комисия ще уведомява парламента за всякакви стъпки във връзка с прилагането на този регламент. Смятам, че това е едно добро споразумение. Искам да благодаря на всички за усилията им за неговото постигане. И сега да пристъпим към гласуване. We'll vote in block. The... Um, Ще гласуваме блок измененията от Комисията по развитие. Така. Въздържали се против. Отхвърлят се. Сега пристъпваме към окончателното гласуване. Предложението на комисията в изменение вид. Кой е за? А, извинявайте. Е, електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с единодушие гласуване по проекто законодателната резолюция, електронно гласуване, начало на гласуването. Кристиан Мартинс. Да, да, да, взеха, взеха предвид гласа ви. Добре. Още край на гласуването. Резултатът е 22 за, т.е. отново е, единодушие. Е, поздравявам е, господин Шулц за чудесната му работа по този доклад. Сега пристъпваме към шеста точка от дневния ред. Това е проекто становище е, в допълнение на работата е, на комисия ИМКО е, по доклада по инициатива на тяхната комисия за единния пазар. 47 изменения са внесени. Така че пристъпваме към гласуване на тези изменения. Нека да започнем с първо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение номер едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Е, седмо, е, девето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Десето изменение, разделно гласуване, първа част на десето изменение. За, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, Отхвърля се. Компромисно изменение номер 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. 14-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 15-то. Разделно гласуване. Първа част. За против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение номер 3 за, против, въздържали се, приема се. 19-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 21-во изменение за, против, въздържали се, приема се 20-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение номер 4, разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 29-то. Тридесето изменение гласуваме сега. 30 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 за, 34 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. Извинете. Извинете, има разделно гласуване. Трябва да повторим гласуването. Първа част на 35-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, Въздържали се? Може би трябва да проверим. Втора част на 35-то изменение. Начало на гласуването. Един глас липсва. Край на гласуването. Отхвърля се. 36-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 37-мо за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Ново изменение. 39-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 40 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 41. Анблок. Добре. От 42 до 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателното гласуване сега електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването резултатът е. Приема се с 17 гласа за и 5 гласа и 5 въздържали се. Сега а, а, искам да поздравя Хосеф Андриас. Имате думата, Хосе. Е, Благодаря ви. Иск... Да, благодаря на всички колеги за сътрудничеството, за усилията на секретарията, асистентите, защото с общи усилия постигнахме много добри е, споразумения между различните политически групи, добре балансирани текстове и така да даваме едни важни общи насоки за международните споразумения. Нека сега да минем към а, точка 7 взаимоотношенията между Европейския съюз и Канада. Има ли проблем с превода? Няма превод на английски, защото аз говоря на английски, а не на, не на испански. Не, шегувам се. EU-Canada trade relations uh, this така, това всъщност не е въпрос. Така, през януари с координаторите решихме да има бърза процедура по този устен въпрос, защото така ще има по-бърз отговор от комисията във връзка с подготовката на нашата проекторезолюцията. резолюцията защото ще има посещение на нашата комисия в Канада и а, е, проект резолюцията трябва да се одобри от политическите групи. а, минимум от 6 политически групи и за това първото решение, което трябва да вземем е, е, ще гласуваме ли за резолюцията веднага ли ще е, дадем възможност за изменения. Може би трябва да пристъпим направо към гласуването. Никой не възразява. В такъв случай пристъпваме е, към проекто устния въпрос към Комисията за търговските отношения между Европейския съюз и Канада в вида, в който фигурира в компромиса Международната партия АЛДЕ, Зелените, НГОЕ и реформатори и консерватори. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се с 19 вота. Добре, с 19 гласа. Това е край на гласуването. Сега пристъпваме към 8 точка. Има, има сега тук недоразумение по заглавието. А, а, Става въпрос е, е, за е, комисаря Дегухт, който трябва да дойде да ни уведоми за регулацията по новите храни. Знаете, че в момента има процедура по помирение тук в парламента. Предвижда се на 16 март да се обсъди въпроса като най-чувствителният въпрос е храната от клонирани животни и тяхното поколение защото комисията ИМКО влезе промяна и това ще се отрази и на търговията. И за това аз виждам, че а, не възразявате да се обсъди търговската страна на въпроса, но тъй като в момента въпрос е обект на а, помирителна процедура, виждам, че а, няма смисъл сега да започваме дискусия. А, нека да не се намесваме в а, помирителната процедура. Нека да бъдем предпазливи която се предпазливо се разбира от само себе си. И затова давам думата на комисаря Дегухт. Благодаря, господин председател. А, уважаеми колеги, днес а, съм сред вас, за да ви обърна внимание на търговския аспект на а, новият регламент регламента за новите храни. Както знаете, съществуват редица етични въпроси, но ние също така трябва да се съобразим с международните търговски закони, включително изискванията на Световната търговска организация. Въпросът е какъв, какъв принос може да имаме ни е, в решаването на този въпрос и на какви ограничения ще бъде подложен. Доколко е оправдано ограничаването на храните от клонирани животни в светлината на изискванията на Световната търговска организация. Също така съществуват въпросите за хуманното отношение към животните, етични въпроси и а, тук може да се предвидят изключения, най-малкото докато се подобрат а, а, мерките за клониране, Действа, начините за клониране. По отношение на сигурността, на храната, трябва да се съобразим с споразумението, което изисква всички мерки да бъдат основани на научни резултати. Науката сега за сега не доказва, че съществуват каквито и да е опасности за храна, която е от поколението на клонирани животни. Няма научни доказателства за подобни опасности, но някои все още могат да имат етични е, опасения, защото е, споразуменията се отнасят само до е, безопасността на храните, като бе да предвид всички останали страни на въпроса. страни от поколението на клонирани животни са безопасни и всяко забавене в разрешаването на пускането и на пазара не може да бъде оправдано. И а, не може да се оправдае с санитарните и фитосанитарни стандарти. Защото това значи на практика да забраним вносът на храни от трети страни, защото в тези страни няма системи за проследяване на това откъде идват различните хранителни продукти. Това значи на практика казах да спрем вноса на храни от страни, където се извършват клониране или където се внасят или преработват клонирани храни. Налагането на подобен на забрана за внос на клонирани храни ще има въздействие върху нашите селско-стопанско производство и <clears throat> преработвателна промишленост. Колкото до Съединените щати, може да се денонсира поразумението по отношение на хормоните и тяхното използване в храните. Може също така да се отворят на ново разговорите по всички спорни въпроси, които се отнасят до фитосанитарните изисквания. Е, ще кажа, че ако забраним вноса на храни от клонирани животни, това не трябва да се отнася до тяхното поколение. Благодаря, господин комисар. Господин комисар се спря накратко на търговските страни на въпроса. Ние му благодарим за това, че информира комисията а по този въпрос. Като вземам предвид това, което той каза, ще приема само въпроси, които искат изясняване на позицията, която изложи пред вас господин комисара. Няма да позволя започването на дискусия по тези въпроси. Кристофър Фиона. Благодаря много, господин председател. Нямам намерение да започвам дискусия. Аз съм член на Комисията по околната среда, безопасност на храните. И затова имам достатъчно възможности да обсъждам тези теми. Но в името на прозрачността бих искал да я осведомя депутатите, че в момента върви процес, както беше споменато, в процес, на помирение, помирение и то по въпросите, които в момента обсъждаме. И именно това, за което стана дума, е, е фактически препади камъкът в тази дискусия. Наред с това бих искал да благодаря на господин комисаря за това, че той ни помогна да си изясним за какво точно става дума. Когато става дума за една процедура на помирителна процедура, не трябва да участва само коми, водещата комисия. Всички останали комисии, които имат интерес към тези въпроси, трябва да бъдат своевременно уведомявани и да могат да вземат отношение по въпросите. И радвам се, че тази комисия проявява интерес към помирителната процедура, защото а, от това а, в известен смисъл ще зависи и изходът на тези разговори. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Благодаря за, за тази възможност да получим информация. Аз искам малко повече подробности във връзка с научните данни. Е, се, ad esempio, noi е, sappiamo che е, occorre un трябва да. Искам да разбера, трябва ли да се изчака да минат определен брой години, както пример за разрешаване на някои продукти, както се прави за лекарствените средства, за пус... разрешение за пускане на пазара. И с какви протоколи, с какви научни изследвания се установява, че могат да се консумират продукти от клонирани животни. Защото е, със сигурност ще възникнат проблеми с трети страни, които могат да вземат ответни мерки спрямо Европейския съюз и какви ще бъдат е, е, разходите свързани с използването на вещества, които не са утвърдени по научен начин. И трето, дали ще се оцени економическото въздействие при един евентуален отрицателен резултат върху обикновеното животновътство, ако се разреши внос на цели животни или на части от животни, които са <clears throat> отгледани или създадени по различен начин, да го кажем така, от нормалния. Това по-ефтино ли излиза? И а, е, така спестените средства ще, не могат ли да се, ще се, биха могли да се инвестират в развиващите се страни? И все пак трябва също така да бдим а, така, че економиите да не се отразяват на качеството. При хипотезата на ответни наказателни мерки спрямо Европейския съюз при една забрана – а, не е лошо да, да, да разберем какви биха били и медицинските и научните последствия от такова решение. Други въпроси? Мартин. Това беше въпрос към господин комисара. Давид Мартин. Не, не само Комисията по околната среда взе становище по отношение на клонираните животни, но и с голямо мнозинство беше решено, че клонираните животни не трябва да бъдат допускани в хранителната верига. Винаги трудно е да се предвиди как ще приключи дебатът с СТО. Но когато става дума за безопасност, трябва да кажем, че безопасността не е доказана категорично на тези храни. Тъй като няма система за проследяване на храните в някои страни, забраната на внос на клонирани животни значи, че ще забраним вноса на абсолютно всякакви, всякакви продукти от животновътството и от селското стопанство на страни като Бразилия, например. Защо ни плашат по този начин? Не е точно така работата с проследяването на храните. То не липсва напълно. Благодаря. Това бяха въпроси към комисаря господин Дехухт. Даниел Каспари също е поискал думата. Давам му думата. И след това ще приключим с въпросите. Два, Два въпроса. Два въпроса. На първо място искам да разбера дали е, е, след помирителната процедура ще се приеме задължение за етикетиране, за да може да се проследява происхода. Аз искам да чуя мнението на комисията. Има ли технология, която да улесни партньорите ни да посочват, че определено месо произлиза от клонирани животни. И втория въпрос. При когато съществува съмнение, ние се позоваваме на задълженията в СТО. И може би а, в такъв случай, ако има съмнение за даден продукт, бихме могли да се обърнем към бюрото за уреждане на споровете. И трябва ли да се променят правилата на СТО, за да може подобно месо да не попада на нашите пазари? Комисията мислила ли е по това? И най-вече се интересувам от въпроса за проследяемостта. Можем ли да задължим нашите партньори да етикетират продуктите, които са предназначени за износ към Европейския съюз?

Uh, uh, благодаря ви, господин председател. Аз мисля, че ако Европейския парламент uh, се опита да свали на земята идеята за месо от клонирани животни и липсата на проследяемост е причината, поради която се забранява това месо. Аз мисля, че трябва да се ревизира всичко и ще ви бъда благодарен да чуя какви мерки ще вземете, за да се съобрази с на парламента. Е, благодаря, господин председател. Бих искал да попитам е, е, комисаря просто да се доизясни, защото искам да разбера дали ще се съгласи да не се внасят клонирани животни, нито пък от тяхното поколение. да, да, да, да не се внася клонирани животни, а да се забрани вноса на поколението. Аз мисля, че и двете е, не могат да бъдат проследе, проследени, да се знае откъде точно произхождат. Е, до производители ли ще се стигне изобщо? Може ли господин комисаря да е, се доизясни? Въпросът ми е в същата посока. Вие казахте за клонирани животни и да се ударят те от тяхното поколение. Е, спомням си, е, комисария Дали каза, че има възможност за проследяемост в рамките на два месеца докато се докаже. Е, вие твърдите, че е невъзможно. Нека да се изясним. Какво точно имате предвид? Господин комисар, имате думата. Има редица въпроси, на които трябва преди това да отговоря. Или най-малкото ще се опитам да най-малкото ще се опитам да отговоря на въпросите, които ми бяха зададени. най-напред трябва да се опитаме да разберем за какво точно говорим. Доколкото аз разбирам процесът, за който става дума, едно животно бива клонирано. А какво се клонира обикновено? Обикновено, примерно, се клонира един бик. В резултат на това имате едно клонирано животно, което на практика не, не се изнася животното е, остава в фермата и се обект на износ е, е, е на неговата сперма. Тоест, не изнасяме самия бик, изнасяме неговия продукт. И по този начин изнасения продукт спермата може да бъде проследена. Откъде идва? Тя се използва за изкуствено осеменяване, и използва се за крави, т.е. използва се продукт от едно клонирано животно. Но същия е процес е и при животни, които не са клонирани. Нормалният процес на използване на бичата сперма за изкуствено осеменяване. Но там не може да има никакви съмнения, тъй като това е резултат от нормалния процес и, и... Това са различните етапи, така както аз ги разбирам поне. Какво твърдим ние? Клонираните животни не представляват никакъв проблем за нас. А, нито за нас, нито пък в рамките на това, което, което се изисква, за да се спазят, да спазят нормите на Световната търговска организация. Не трябва да има проблеми с поколението на клонираното животно. Не се позволява вносът на живо животно, но ако се забрани вносът на месо от поколението на клонирани животни, тогава идваме до положение, когато то не може да бъде проследено и тук възникват проблемите. Значи, въпросът за проследяемостта възниква. Какво може да се проследи клонираното животно, може да се проследи на да продуктите от него или в случая спермата от бика и до там веригата спира. Може би бихте могли да проследите и кои са а, принадлежат към неговото поколение, но трябва да имате система за това. В Съединените щати има система на доброволно проследяване и някои са решили доброволно да бъдат част от тази система, други не. Тоест на практика там не съществува система за проследяване. А, може да имаме, разбира се, животни с граден електронен чип, но такава система сега, сега не съществува при клонираните животни. Сега да кажем нещо за е-, етикетирането. Етикетирането, разбира се, почива на, на допускането, че имаме проследяемост. А, иначе трябва да променяме нормите, изискванията на Световната търговска организация. Не можем да ги сменим, да ги променим а, с единодушие, защото няма единодушие по този въпрос. А може да се опитаме да постигнем нещо при разговорите в Доха. В кръга Доха. Защото променят, променето на едно от основните изисквания на СТО е малко трудничко и господин Каспари би трябвало да го знае. Господин Тейлър, предоставям необходимата информация на тази комисия и в помирителната комисия са представени съветът и парламентът. А, така че става дума за преговори. И в традиционната система на законодателни инициативи. Вече ролята на комисията в, в, в този процес не е същата. Парламента трябва да защитава своите интереси. Това си е негова задача. Мисля, че с това се опитах да обясна доколкото може техническата страна на въпроса. Защото повечето въпроси бяха за проследяемостта и последния въпрос беше е, за проследяемостта, затова ще спра до тук. А, а, Мартин, ако имаш конкретен въпрос, иначе да ти дам думата. Съвсем е конкретен въпросът ми. Може би бъркам, господин комисар, но мисля, че вие казвате, че проследемостта е възможна и тя съществува в Европейския съюз за едрия рогат добитък. Проблема е, че няма проследяемост в Съединените щати. Т.е. проблемът не е на Европейския съюз, а е проблем на САЩ. Тъй като те нямат система за проследяване. Така, правилно ли ви разбра, господин комисар? Значи, влизате в една декартова логика, но ние обаче не сме философи, ние сме политици. Е, и за мен е, това е един чисто практически въпрос. САЩ нямат подобна система и няма скоро да имат система за проследяване на клонираните животни. Не можем в никакъв случай да ги задължим да въведат такава система, защото не можем да налагаме решение на Световната търговска организация. Това е моят отговор. може да си изпратиме крави на Луната, обаче не го правим, както знаете. Всичко е възможно теоретически, но в реалния свят, знаеме какво става, какви са условията в реалния свят, нещата не стават така, както ни се иска във всички случаи. И ако ние забраним вносът на храни от поколението на клонирани животни, ще започнем една търговска война. Ето това е най-просто казано. Сега да минем към вторият въпрос. Бихме искали господин комисара да ни обясни търговските последици от това, което става на южния брах на Средиземно море, в Тунис, Египет, Либия и какви мерки могат или трябва да се вземат или може би какви мерки са взети в връзка с тези събития и доколко политически, е, политическите събития е, в тази част на света могат да, да имат влияние върху външната търговия и по-специално върху нашите външно-търговски интереси. Какво ще ни кажете по този въпрос, е, господин комисар? Да, господин председател, в арабския свят се случва, става нещо безпредседентно. И за това беше предложено ние да обсъдим днес търговските аспекти на това, което в момента става в Северна Африка. И ще има извънреден Европейски съвет на следващия петък, където този въпрос е включен в дневния ред. През април комисията ще направи съобщение за своя преглед на европейската политика на добросъседство за да можем да имаме по-смислени отношения с нашите арабски партньори и да бъдат консолидирани, консолидирани на това, което са постигнали тези граждани, ние трябва да направим това, което е по силите ни. А разбира се, аз не знам предварително какво ще бъде съдържанието на предстоящото съобщение на комисията, но вие като парламент можете много да помогнете в нашите усилия да окажем подкрепа на нашите средиземноморски съседи. Хиляди а, смелчаци, както знаете, са, излизат на улицата и ние трябва да бъдем, а, да отговорим на тяхната смелост, смелост от наша страна. Изходният пункт по отношение на търговските ни отношения вече са, съществува. Имаме споразумение за свободна търговия с всички страни от региона, освен Либия. Знаете, че суспендирахме нашите преговори за свободна търговия с Триполи. С а, е, а, е, някои страни са отворили своите пазари за земеделски стоки. Това звъжи за Египет, но съвсем не за всички страни. Миналата година обсъждахме протоколи за решаване на споровете с четири страни. А, с Марокко е, също искахме да постигнем подобно споразумение, но възникнаха пречки онези страни, които са напреднали, имат възможност да сключат дълбоки, широки поразумения за свободна търговия с нас. Затова има всички изгледи да постигнем по-тясно сътрудничество с нашите съседи от другата страна на Средиземно море. Какво още може да се направи? Винаги може да се направи нещо повече. Както знаете, трябва да укрепваме отношенията си като сме сигурни, че ние а, с нашата помощ помагаме за консолидиране на основните права и по-добро економическо, човешките права и по-добро економическо управление. Знаете, че корупцията разяжда тези общества, техните политически системи. Повече търговия, повече инвестиции а, трябва да бъдат свързани с изисквания за по-голяма подотчетност и отговорност на всички органи в тези държави. За това пледират всички наши страни. И нямам предвид тук само финансовете страна на въпроса. Трябва да имаме предвид тези изисквания в нашите дългосрочни планове. Имаме здравословни търговски отношения с целия регион. 8% 4% от нашия нос, 6% от нашия износ е за Северна Африка. И е, сега, е, може би, ще се създадат възможности да помогнем на економически, на тези общности, които са в економически неблагоприятно положение. Ще може да убедим обществата в нашите страни, че не става дума за някаква заплаха за нас. Както знаете, търговията е двупосочна улица. Трябва да има възможност е, да търгуват с нас, внасят и изнасят и нашите партньори. Колеги, когато обсъждаме тези въпроси, трябва да имаме предвид, а, че, че в никакъв случай не трябва да се насърчава протекционизмът. Политическите страни на въпроса са от а, особено голямо значение. Ние искаме да отвориме нашите пазари, имаме широки предложения, които най-напред трябва да бъдат обсъдени в колегиума на комисията. Необходима е смелост смелост от страна и на комисията и на парламента, за да може да приложим тези решения, за да бъдат те плодотворни. Когато предложенията бъдат окончателно изготвени, ще дойда пак при вас, във вашата комисия, господин председател, и ще бъда готов да ги обсъдим в подробности. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар, е, за навременното и така съдържателно е, информиране на парламента е, по тези въпроси. Нека сега да чуем членовете на комисията. Кристофър Фелнер пръв задава въпрос. Първо, първото, което си помислих е когато се задаваме въпроса какво можем да направим, за да помогнем на тези страни, за да се възстановят, особено в такъв контекст, аз а, а, а, се задавам въпроса какво направихме за Западните Балкани е, как отговорихме на кризата на там и на техния конфликт. Е, ние едностранно им дадохме е, свободна търговия, имахме готов отговор, е, е, който беше търговски. Трудно е да се обсъжда въпроса, защото е, напоследък ние е, говорим е, че едностранната свободна търговия е механизъм за подкрепа. Е, тук имахме трудна дискусия, в Женева също дискусията беше тежка. Въпреки това обаче е, най-важното си остава и може би и тук ще бъде добре е, поне от рано да предложим в ЦЕФТА нещо подобно на това, което направихме в е, Западните Балкани или да опитаме да направим това, което някои от нас направиха за Пакистан, да имаме споразумение за свободна търговия в подкрепа поне на Тунис или на Египет. Какво мисли комисията по този въпрос? Благодаря ви. Казак. Господин Метин Казак. Б... Благодаря. Съвсем <clears throat> кратък въпрос. Последния път в комисията се обсъждаше Последния път обсъждахме споразумението между Европейския съюз и Марокко и беше повдигнат един щекотлив въпрос за приложението на това споразумение или приложимостта му на територията на Западна Сахара. Все още нямаме отговора на правната служба на парламента. Дали комисията вече разполага с точно становище по този въпрос, дали това споразумение ще се прилага към територията на Западна Сахара и по какъв начин и при какви условия. Кристияна Москардини. Благодаря, господин председател. Господин комисар, мисля, че трагедията, която наблюдаваме, трябва да ни потикне по, по всякакъв начин – да направим нещо. Ние знаете, вие знаете, че от години ние е, европейските страни са подпомагали управляващи, които в никакъв случай не мислеха за доброто на своето население. Много често се забравяше изискването за спазването на човешките права. И това беше практика във външната политика на редица държави членки. Ние не трябва да пропускаме този невероятен случай, с който разполагаме. Ние не можем да изнасяме демокрация и благоденствие, но можем да помогнем на другите страни, на другите народи, сами да подобрят а, собствения си живот и да им предоставим економическа помощ, за да може техните предприятия да започнат да се развиват и да стъпат на краката си. И за това имам следния въпрос. Когато стана природното бедствие, земетресението в Пакистан, ние е, приехме отпускането на извънредни помощи и по този повод някои членове на комисията нашата подчертаха пред Европейската комисия, че е важно Световната търговска организация да приеме правила, които да помагат в случай на природни бедствия или на други трагедии или катастрофи, които междувременно станаха, да се отпуска извънредна помощ. Ние още тогава усещахме, че такива проблеми могат да зачестат. Ние не трябва всеки път да бъдем плашливи и да се страхуваме какво ще стане, как ще ни блокира СТО. Ние трябва да имаме смелостта да предлагаме инициативи. Трябва да се намерят някакви общи и общоприемливи критерии. Днес, за щастие, поне в две от е, тези държави вече има е, нови правителства, макар и временни и това ще улесни нашата намеса. Тук естествено разбрахме, говоря за Тунис и за Египет. И за това пак ще повторя. Аз съм убедена, че ние трябва да подкрепяме предприятията в тези страни и трябва незабавно да започнем действия, защото преди да либерализираме износа на а, продукти, трябва тези продукти някой да ги произвежда, да ги създава. Ако те могат да развият производствените си мощности, те ще се развият, а ако ги оставим да загинат, да западнат, защото нямат пари, тези местни предприятия лека по лека ще загинат и е, много често това са предприятия, които са партньори на европейски предприятия. Същото се отнася и до хотелите в тези държави. Те ще уволнят част от персонала. Туризма може да западне. Извинявайте, че говоря дълго, но този проблем ми е много при сърце. Ние трябва незабавно да отпуснем помощи, но да заявим ясно, че всяка помощ от сега нататък ще се съпътства с изискването на гаранции за спазването на човешките права и за провеждане на реформи от партньорските правителства, защото тази помощ е обвързана с външната политика и ние в тази външна политика не бива повече да пренебрегваме а, зачитането на човешките права и демокрацията. Трябва да се намери начин да се предложат системи за незабавна намеса, които не противоречат на правилата на СТО, за да не се губи време, както стана с Пакистан. Господин комисар, е, благодаря ви за откритата информация. Миналата седмица е, имахме разговор с господин Фюлер е, за чужди страни и тогава е, той призна, че така наречената реал политик на Европейския съюз към режимите в тези страни всъщност се е провалила. И заради това ни е необходим изцяло нов подход. И искам да подчертая, че той трябва да бъде разбираем, да има последователност е, в е, подхода ни към е, южното крайбрежие на Средиземно море. Сега, ако нали, трябва да посочим каква е връзката с търговията, може би изцяло трябва да се преразгледа нашата политика към тези страни трябва ни време да се преразгледат всички споразумения, които имаме с тях и е, е, за да може тези страни като наши партньори е, да се съобразят с очакванията на техните граждани. Аз съм съгласен с това, което госпожа Москардини току-що каза. Ние трябва да разберем, е, че трябва да има доверие и че е, трябва да се докаже доколко Европейски съюз се достоен за доверие. И трябва конструктивно и положително да допринесем е, за изграждането на политика на добросъседство и на преки връзки с всеки един от тях. Може би това е стара идея и не е пряко от вашата отговорност. Обаче, ако трябва да има нещо като мораториум или одит на вътрешния дълг на тези страни, е, защото е, те всъщност да са споразумения сключени от авторитарни режими за сметка на а, е, м, техните народи. А, е, защото е, ние може да поставим под въпрос економическото възстановяване на тези страни. Макар и положението в е, Тунис и Египет да е напълно различно, отколкото в Тунис или пък в Саудитска Арабия, ние разбираме, че има нови предизвикателства, че положението е сложно и ние като Европейски съюз трябва да преразгледаме отношенията си с тези страни. Благодаря ви. А сега Павел Залевски. E, e, благодаря много, господин председател. И аз искам да благодаря на господин комисара. Е, комисаря за това, че е, ни запозна с е, своите мисли по въпроса. Искам да кажа следното. Всички сме под впечатлението на събитията в Северна Африка. И разбира се, това е само началото на процеса съвсем не е неговия край. А, и това е един процес, който може би ще бъде твърде хаотичен. Много добре разбираме обаче какви ще бъдат последиците от липсата на стабилност, от хаотичните събития на южните граници на Европа. Това ни задължава да търсим решения. Като се запитаме как можем да помогнем за стабилизиране на положението – как можем да помогнем събитията да се насочат в руслото, което описа господин комисарят и госпожа Москардини. Зачитане на човешките права и демокрацията. Но трябва да бъдем реалисти. Съвсем а, не смятам, че нашата реал политика прямо Северна Африка е, се е провалила. Защото ние формираме нашата външна политика, като се опитваме да влияем на нашите партньори, за да може да се подобри тяхното начина по който те решават фундаменталните въпроси, които ни интересуват. Но също времено трябва да се видим какво можем да направим по отношение на Либия, примерно, която несъмнено е една диктатура. В заключение. Смятам, че трябва много сериозно да подходим към това, което спомена господин комисаря. Напълно съм съгласен, че една от главните причини за това, което става в Северна Африка, беше, че този район до голяма степен остана в страни а, от а, развитието на световната глобалната економика. Разбира се, много по-изгодно е да се произвежда в далечният изток, отколкото в Северна Африка. По много причини, но а, това разбира се не отговаря на интересите на Египет, на другите северноафрикански страни, но не отговаря и на интересите на страните от Европейския съюз. Затова, като Европейски съюз, ние трябва да помислим как да поощрим търговията чрез всякакви видове инструменти, които всички възможни средства, които биха могли да помогнат за развитието на нашата търговия с тези страни, за да помогнем на техните економики да станат по-конкурентоспособни в рамките на глобалната световната економика. Междувременно, разбира се, трябва да изчакам да видим до какво ще доведат процесите, които в момента са в ход. С какви партньори ще можем да развиваме подобна политика. Без партньори не става никаква политика. Необходимо е да работим за създаване на условия, в които да можем да отворим пазара си. Разбира се, това правим чрез поразумението за свободна търговия. Но дори с Египет, дори в лицето на Египет е, в момента нямаме събеседник, с когото да разговаряме. Затова нашите предложения трябва да бъдат не само в светлината на дългосрочните ни интереси, но също така трябва да се съобразят с реалностите в тези страни, с това, което ще стане там. Трябва да просто изчакаме да видим какво ще настъпи в тези страни. Благодаря. Бела Гладфелд и Никола Риналди. А, сега приключвам списъка с въпросите. всъщност различни е, изследвания показват, че промените в Северна Африка са свързани до някъде с поскъпването на храните по света. 2% от населението на света е средоточено в този регион, докато около 7% от търговията са зърнени храни и 20% от вноса на пшеница идва в този район. Египет е, е най-големия вносител на пшеница. И е, населението в тази част на света е, толкова бързо се увеличава, е, че доставките на храни просто не могат да насмогнат. 20% от населението е под 25 години Нещо друго, което е много важно, е износа. Ние трябва да обърнем по-голямо внимание на факта, е, че е, този регион е изложен на опасността е, да загуби възможността си да изнася зеленчуци, защото не разполага с необходимата технология, за да гарантира, че няма химически остатъци в зеленчуците. Е, тестовете за безопасност на храните показва, че се увеличава количеството на химически остатъци в тези храни, които се произвеждат там. Те са е, над правните стандарти и понякога става въпрос за химически вещества, които са забранени в Европейския съюз или изобщо по света. Ето защо е, тази част от света ще и, и е, има нужда от техническа подкрепа. Господин Николай Риналди. Благодаря. Всички граждани почти ежедневно питат какво прави Европа, за да се опита да помогне на тези зараждащи се демокрации на Южния бряг на Средиземно море. Естествено, Европа няма готови отговори. Европейската инвестиционна банка също. Тя подхвърля няколко идеи, но за момента липсва политическото предложение търговските отношения с, с Сирия или с Марокко са стандарти, но а, действителността ни налага да правим, да нюансираме подхода си и най-вече да отчетем това, което се случва в момента и да подкрепим тези държави, които тръгват по а, пътя на демократизацията техно, тяхното развитие зависи и от нас. Но е вярно, че все още ние не знаем с кого трябва да общуваме. Нямаме ясни а, действащи лица от отсрещната страна. Но се надяваме, че до 6 месеца положението ще бъде изяснено. Трябва да се възползваме от времето, за което ще се създадат нови институции в Египет и в Тунис, за да а, обмислим инструментите, които а, ще можем да предложим, както направихме с Пакистан. Ще се опитаме да използваме търговски инструменти, за да помогнем на тези страни, а, които са в а, момент на а, хуманитарна криза. Искам също така да попитам Това последния, последната възможност ли е за въпрос или после мога да задам пак въпрос? Добре, после ще задам. Uh, also... Колеги, и аз искам да задам два въпроса. Единият въпрос е процедурен. От пресата научаваме, че комисията е суспендирала преговорите, търговските преговори с Либия. Мисля, че имаме право да бъдем информирани пряко от Европейската комисия. Това е право на Европейския парламент. Вторият въпрос, който искам да повдигна е следният. Той по същество не е процедурен като първия. Това, което обсъждаме с комисарят, който отговаря по въпроса на търговията, засяга това до каква степен можем и трябва да използваме търговията като лост за насърчаване на демократичните процеси, на демократичния преход. Все още не знаем на къде водят е, революциите. Дали те ще доведат е, до едни е, широки демократични промени в арабския свят. Но се надяваме това да е така. Необходима ни е философия, необходима ни е стратегия, която да ни ръководи в това до каква степен може да използваме търговските инструменти, за да насърчаваме тези процеси, като лостове за поощряване на демократичните процеси. Тоест, нашия подход не трябва да бъде само процес на реагиране на събитията – трябва да възприемем подход подобен на нашия подход към Пакистан. Необходима ни е философия, необходима ни е стратегия, необходимо е нещо, на което да можем да се опрем при вземането на решения. И въпросът, който бих искал да задам на господин комисара, дали се мисли за подобна стратегия, дали се създава подобна философия в е, Европейската комисия. Доколко търговската политика може и доколко трябва да се използва за поощряване на демократичния преход в нашите най-близки съседи. Защото мисля, че това е въпрос, на който ще трябва обязателно да сме в състояние да отговорим в близко бъдеще. Благодаря. Господин комисар, имате думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Няколко депутати повдигнаха въпроса за възможността на едностранно либерализиране на търговията. Господин Риналди и други. Те така много смело предлагат това както по отношение на Пакистан. Тъй като там страната стана жертва на голямо природно бедствие, може би, казват те, да предприеме едностранни мерки. И ние сме подготвили предложения обсъждаме тези предложения с парламента, с съвета, така много съществени предложения. Въпреки, че не трябва да забравяме и нашите интереси. Има страни, които по принцип са против свързването на либерализацията на, търговия, либерализацията на търговията и природните бедствия. Според тях, либерализирането на търговията трябва по-скоро да се свърже с развитието на демокрацията. И в като че ли не са готови за точно този вид доводи разбира се, не трябва да се вземат предвид и регионалните фактори, е, съседите е, на Пакистан, целият регион. И е, затова подобни решения не могат да минат в Женева, въпреки че е, ние така много се постарахме това да стане. Няма единодушие по този въпрос. Казвам това, за да ви покажа каква е, каква е разликата между това, което ни се иска и това, което е на практика възможно. Господин Казак, ние получихме писмото на председателя по отношение на въздействието на нашето споразумение с Марокко върху Западна Сахара. предадохме е, това писмо на Кати Аштън, е, за да може тя да реагира. Госпожа Москардини също спомена за едностранното е, едностранните действия по отношение на либерализиране на търговията. Но, разбира се, търговията предполага преговори. И естествено, за това е необходимо време. Време е необходимо, за да може новите системи да се стабилизират поне до известна степен, може би ще минат години преди да можем да говорим за едно стабилно положение в тази част на света. Защото логиката на демокрацията е, е такава, че трябва да се проведат избори в тези страни. Защото за именно затова е, не може да се изключи да преговаряме и с временни правителства, но по силата на това, че те са временни, може решенията след това да бъдат отменени от правителствата, които ще дойдат на власт след едни законни избори. защото очевидно, че тези страни предпочитат да им бъде оказана помощ там, където те се нуждаят от нея. Това значи, че спешността на нуждите е това, което трябва да вземем предвид в момента. Това се отнася до хуманитарната помощ, където правим немалко. Кристалина Георгиева отговаря по тези въпроси и вчера тя ни представи един така много подробен доклад за това, което в момента се прави в това отношение. Ние сме най-добре организирани или отлично организирани и е, на място отидахме първи. Сега господин Шолц, той каза, че нашата политика трябва да бъде преразгледана, защото сегашните споразумения, съществуващите споразумения, съвсем не взимат предвид политическата система. Подобни разговори водим с всички, с които преговаряме за споразумение, като изхождаме от презумцията, че тези споразумения ще бъдат от полза и за едните, и за другите партньори. Но ние разговаряме с страни, които са върват по пътя на демокрацията и други, които са в момента в пълен, в състояние на пълен хаос и много други, които са в мъждинно положение. Нещо, това е нещо, по което аз не бих искал да се произнасям, тъй като не мога да знам а, в никакъв случай каква ще бъде позицията на тези страни в бъдеще, докъде ще стигнат там. Няма да правя прогнози. Госпожа Залевски с право спомена въпросът за събеседниците, партньорите. Трябва първо да имаме партньора, след това може да разговаряме. Очевидно, цената на продоволствените стоки цените на продоволствените стоки изиграха важна роля и това е въпрос, който обсъждаме в комисията. Господин Риналди. Мисля, че това, което ще каже, се отнася и до другите въпроси, които бяха зададени. Е, много трудно би било, е, ако поискаме в Женева, да има някаква специална категория развиващи се демокрации. Това е политически въпрос. Но подхода в Женева е по-скоро чисто търговски. Колкото до суспендирането на преговорите с, е, за споразумение с Либия. Преговорите за рамково споразумение с Либия бяха за едно споразумение, което ще бъде смесено. Щеше да засяга търговията, но и някои други области. И Кати Аштън направи изявление, че преговорите са суспендирани. И аз съм напълно съгласен с това, очевидно не можем да продължаваме да преговаряме в сегашните обстоятелства. Когато ако ми бяха задали въпроса, трябва ли да се суспендират тези преговори, без несъмнено щях да кажа същото. Да, трябва незабавно да се суспендират не е необходимо, не са необходими консултации по този въпрос, защото това е очевидна стъпка. Просто не може да се преговаря при тези условия. Council and, and Parliament, no, it's, if you don't negotiate anymore, then the, the, de facto the negotiations. Uh, uh, Тоест, преговорите де факто са суспендирани. Мисля, господин председател, че успях да отговоря на всички зададени въпроси. Надявам се, че не съм забравил нещо важно. Николо Риналди, смятате ли, че комисаря, господин комисарят отговори на вашия въпрос по отношение на Пакистан? Въпросът благодаря, господин председател. Сега въпросът за Пакистан. Поне доколкото знаем, Женева няма реален напредък. И тактическия въпрос, който искам да отправя на господин комисаря, дали той смята, че с вод в пленарна зала в парламента можем да допринесем за рамката за дискусиите в Женева Искате ли нещо да ни кажете? Николо Парламента трябва да реши и дали ще гласува в пленарна зала по въпроса, но честно казано, аз не мисля, че това ще повлияе на процеса в Женева. А, а, просто по-скоро ще покажем поражение има ясна позиция по основните участници в процеса, е, че те не желаят да вървят напред, обаче ако парламент обаче иска да гласува, нека да гласува. Председателя, благодаря господин комисар. Иска да благодаря на господин Дегухта за желанието му да остане тук и да отговори на нашите въпроси. Благодаря ви, господин комисар. До следващия път бих искал да помоля господин Павел Залески да ме смени на председателското място, защото искам да поговоря още с господин комисаря.

Дами и господа, продължаваме. бих искал да се спрем на десета точка съюз на унивациите, който ще промени Европейския съюз след кризата. Докладчика е госпожа Вайдер, която е, за съжаление не може да присъства на днешното заседание и господин Каспари ще вземе отношение по проекто становището и по е, предложените изменения. Бих искал да помоля господин Каспари да благодаря, колеги. Днес има заседание на бюрото на НП, на което присъства докладчика госпожа Вайдере. Всъщност аз ще ви запозная с това, което тя е написала. Ако знаех, че дискусията в Инта е насрочена за такъв момент, щях да се организирам нещата другаде. Направ... Отчетени са въздействията на економическата и финансовата криза. Основните въпроси са е, запазването на конкурентоспособността на Европейския съюз, запазване на достатъчно промишлено производство. Разгледах всички внесени изменения и мисля, че мога да приема голямото мнозинство от тях в текста, който говори за иновациите като една дългосрочна перспектива, която да се вмести в вътрешната и външната политика на Европейския съюз. Това е една стратегия, която отговаря и на екологични и социални критерии – стратегия за, в областта на и, иновациите, гарантираща устойчив растеж, конкурентоспособност, развитие на екологични технологии, позволяваща да се създадат нови работни места и намаляваща отрицателното въздействие на кризата. Измененията, които които настояват за допълнителна и по-голяма финансова помощ и по-големи инвестиции в научно-изследователската и развойната дейност, допълват текста и са отлични. Трябва да се е, дефинират нетарифните бариери пред търговски обмен. Ще бъдат предложени компромисни изменения които ще предоставя на всички колеги, така че ви приканвам, ако имате някакви бележки, коментари, да се свържите с мен. Това е в общи линии до тук състоянието, развитието по доклада на Инес Вайдере. Uh, uh, have, uh... Сега е време да дадем uh, думата на онези, които са се записали за изказвания. Благодаря. Аз искам да говоря от името на госпожа Асани, която е докладчив Сянка и аз също ще прочета нейния текст. Искам да благодаря на докладчика за отличната работа. Радвам се от предстоящото сътрудничество за одобряване на компромисните е, изменения в рамките на политиката за иновации трябва да се отчитат следните елементи. Трябва да се оказва подкрепа за иновации, за технологии, но която да отговаря на екологични критерии, е, енергийна, е, енергийна ефективност, намаляване на въглеродните емисии, такси, екологични такси либерализацията на... Целят се също стабилизация на защитените пазари, либерализация на обмена, защита на предприятията в чужбина, борба с нелоялната конкуренция и фалшификациите. Търговската политика в областта на иновациите трябва да създава нови работни места, да позволи да се преборим с бедността и да допринесе за постигане на целите на стратегията до 2020 година. За, за да стане Европейския съюз по-конкурентно способен, трябва да достигнем процент на инвестиции 3% от БВП. А, инвестициите трябва да се осъществяват в а, програми за научно-изследователска дейност, които обединяват учените с индустриалците. Аз съм на ваше разположение и ще предам всичките ви бележки. Mr. Taylor, please. Uh, thank you, Chair. Um, well, I, I'm uh, going to Всъщност аз искам да е, дам становище на господин Джано, който също отсъства днес. Обаче трябва да се обясни, че той е, е внесъл 9 изменения по доклада с надеждата, че те ще дадат възможност на доклада да тръгне в правилна посока. Трябва да има по-конкретни конкретни предложения за промяната на Европейския съюз. ние не можем като политическа група да се ангажираме с тези предложения, като, например, селективна интернационализация и по този начин да се раздели дългосрочната индустриална политика на Европейския съюз. т.е. Тоест, трябва да се подкрепи тази възможност е, всякаква възможност за Европейския съюз да увеличи своята конкурентоспособност през следващите 30 години. Ние искаме да има променя от е, промишлено производство, което да се съобрази с е, околната среда, по-скоро с вътрешното потребление, защото интернационализация трябва да бъде допълнение, а не замяна на вътрешно търсене. И трябва да има ясно определение за това, което което трябва да се разглежда като неоснователни търговски бариери. И сега, колкото е, до нов подход към е, е, електронните технологии и разпределение. И... Някой друг иска ли да... Някой друг иска ли да каже нещо? Не. А, Даниел, господин Каспари, не искате ли да кажете? Някой от комисията иска ли да е, да вземе отношение по казаното? Не. Добре. Ми, в такъв случай искам да ви кажа, че, ще, че крайният срок е, крайният срок е изтекал и гласуването в нашата комисия ще бъде на, на заседанието на нашата комисия на 15 или 16 март и това е датата за гласуване в нашата комисия. А сега пристъпваме към 11 точка. Преходни разпоредби за двустранните инвестиционни споразумения. Тъй като господин Шлитер отсъства, може би можем да пристъпим към следващата точка и когато господин Шлитер се върне, ще се върнем към 11-та точка. Сега пристъпваме към 12-та точка. Европейския съюз като участник в световната, на световната сцена, неговата роля е в многостранните организации. Първи обмен на мнения по инициативен доклад на АФЕТ – Ролята на Европейския съюз и многостранните организации разглежда се възможността по Лисабонския договор за външно представителство на Европейския съюз е, да може той да говори с един глас е, на международната сцена. Е, нашия докладчик е господин Йорк Лайк от групата на социалистите и демократите. Господин Мартин ще говори от името на господин Лайтфюцер. Господин Мартин, имате думата. Благодаря, господин председател. Както казахте, аз говоря основа на бележки, които са ми дадени от Йорг. Комисията по външните работи разгледа сегашното положение на Европейския съюз, много странните организации, в светлината на законните изисквания на Лисабонския договор и нуждата Европейския съюз да говори с един глас. Е, докладът по собствена инициатива на Йорк също така ще направи препоръки по отношение ролята е, на Европейския съюз като е, участник в световните процеси и включително в такива форуми като Г20, Г7 и други включително и в ООН. Като единствената комисия, която отговаря за отношенията с Световната търговска организация, проекто доклада на АФЕТ няма да включва никакви препоръки в тази област, а ще се опре на нашето становище. И затова Йорк има намерение да се средочи вниманието си върху въпросите на СТО и а, да разчита на изменения относно другите организации. Въпросът е, той би искал да подчертая, че в исторически план Европейския съюз е ангажиран с многостранния подход. Това е негов традиционен подход. Тази система осигурява по-голяма сигурност и прозрачност в международната търговия и тя е ценен инструмент при създаване на едно по-справедливи и по-справедливи търговски отношения в аферата на глобализацията. Като пълноправен член на СТО, Европейския съюз активно участва в усилията за облегчаване на своята търговия, както такива като ГАТ. Ние сме, значи, водим нашата политика от отдавна установени позиции с инструменти, като точно установени от Лисабонския договор. Те се отнасят до търговията, до услугите и до инвестициите. Като най-големия търговски блок Европейския съюз е ключов играч, е, ключов участник в Световната търговиска организация. Ние говорим за търговията от името на всички страни членки, които са по право също членки на Световната търговска организация, но Европейския съюз също е член на СТО. Нещо, което не е в сила, примерно в случаите с МВФ или Световната банка. И затова делегацията на Европейската комисия сега стана делегация на Европейския съюз. Нашата делегация в Женева от януари 2011 година има две представителства. Постоянната мисия на Европейския съюз в СТО и постоянната делегация на Европейския съюз в а, при ООН и другите международни организации, които имат своите седалища в Женева. Намерението е да се получи разделение на труда и да може по-ясно да се наложи присъствието на Европейския съюз в различните организации, които имат седалище в Женева по отношение на социалното измерение, търговското законодателство, търговските споразумения и така нататък, ударение се поставя на това, че е, е, Световната организация, е, търговска организация трябва да обърне внимание на тези аспекти. Сред главните аспекти, които трябва да бъдат разгледани, това е нашето активно участие в секретарята на СТО. ролята на секретарята на СТО е особено важна и много важно е там да съществува пропорционално представителство на, на а, участници от развитите и развиващите се страни. В никакъв случай не не може да се продължи с прилагането на принципа на консенсуса и във всеки отделен случай трябва да се помисли за други възможности за решаване на спор, споровете. Да се, необходимо е да се прави по-добро разграничаване а, между новите правила и прилагането на съществуващите споразумения. Необходимо е по-нататъчни по усилия за прозрачност в търговската политика. И а, накрая, в този текст, който аз ви чета, той казва, необходимо е да се прилагат а, задълженията на а, а, СТО и да се види кога тези решения нямат практическа а, ефективност. Европейския съюз трябва да се старае да има последователност в а, неговите отношения и с други търговски партньори. Трябва да играе водеща роля в СТО, за да може системно да разчита и на помощта, и на други международни организации. Това е текстът, който ми се е предоставен от Йорк. Съгласен съм с по-голяма част от това, което той каза, но не с всичко. Така че това не е мой текст. Има ли някой, който иска да се изкаже? Господин Шолц. Благодаря, господин председател. Изслушах с голям интерес, като се има предвид, че става дума за доклад по собствена инициатива. Мисля, че трябва да отделим главно внимание на въпросите, свързани с СТО. Защото тук е, е възможно да навлезем в по-големи подробности. За нашата роля в тази международна организация и аз съм готов да сътруднича с докладчика като докладчик в Сянка. Благодаря, господин Шолц. Има ли други, които искат думата? Изглежда, че не. А това въпрос е много важен за Европейския съюз, за неговата ефективност. И ще бъде особено важно да чуем по този въпрос мнението на комисията. Има ли представител на комисията тук? който да говори по този въпрос. Изглежда, че няма. Тогава трябва да се оплача. Просто не за първи път комисията не участва пълноценно в нашата работа. И мисля, че особено по този въпрос би било много важно да чуем какво е становището на Европейската комисия. Не можем да го направим. И тогава Днес ще приемем, че сме разменили мнение. Ще разгледаме проекта доклада. Това ще бъде на 15 март. След заседанието на АФЕТ, което ще се проведе, провежда се днес всъщност, срокът за внасяне на изменения спрямо за проектостановището. Вероятно ще бъде 22 март. А гласуването по проектостановището в комисия ще стане на 13 април. Афет ще гласува по доклада на 20 април и очакваме гласуването в пленарна зала да бъде през май. Сега господин Шлитер е тук и може да се върнем на точка 11 от нашия дневен ред за преходните разпоредби за двустранните инвестиционни споразумения между страните членки и трети държави. Докладчик е Карл Шлитер. Днес ще разгледаме направените предложения за изменения. За втори път разглеждаме изменения. Срокът за внасяне на изменения беше 20 януари. Внесени са 184 изменения. Вчера беше проведено заседание, организирано от господин Шлитер. Той ще ни каже какви са резултатите. Господин Шлитер, имате думата. Благодаря. Аз съжалявам, че се забавих. Е, Просто имаш някои технически проблеми в телевизионното студио. Интересно е колко, колко голямо внимание привлича този въпрос. Но това е разбираемо, защото инвестициите на Европа в останалата част на света са огромни, а също така инвестициите на света в Европа растат бързо. Така че, не напразно мнозина се боят какъв ще бъде резултата, ако това, което се приготвим да приемем, не се окаже уместно. Но всички смятаме, че тези преходни разпоредби трябва да бъдат достатъчно разумни, и да работят достатъчно добре. Необходимо е именно за това да намерим компромис, за да можем да повлияем на съвета. Ако може да се съгласим на компромисни изменения, като приемем, че не всичко е, може винаги да бъде точно така, както ни се иска. И се надявам, че по същина нашите предложения могат да останат непроменени и е, да стъпим на тази основа за преговорите с съвета. Ако сме съгласни по този пункт, трябва да видим е, какво ще направи съвета, дали ще се стигне до споразумение на първо четене, иначе ще трябва да предприемем, да тръгнем по по-дългия път. Но сега за сега съветът не ни е показал на къде клони, защото чакат нас. Мисля, че процесът на консолидиране на различните изменения е в ход. Може би вече сте подочули нещо. Имахме вчера дълго, трудно заседание на докладчиците в Сянка, за да видим къде може да се прокара на трасето на общия ни курс, ако мога така да кажа. Първо съобщих на някои от депутатите, които са внесли изменения, на къде върват преговорите. След това обсъдихме тези компромиси, може би ще бъдат готови за изпращане, било тази вечер, било отрезаран, за да видим какви са възможностите ни за маневриране. Възможностите за маневриране, надявам се и вярвам, надявам се, че първо на някои части от преначалните предложения ще останат непроменени, че това, което предлагаме, няма в никакъв случай да противоречи на законите на, на Европейския съюз. И повечето от нас се надяват, че сключването на подобно споразумение няма да блокира включването на бъдещи споразумения от страна на Европейския съюз. Тоест, е, не трябва да преустановяваме усилията си за, а, усилията си за постигане на европейско общество разумение. Значи, т.е. след да видим кога комисията ще има право да предоговаря едни или други положения. Не сме съгласни по, всички по този въпрос. Ако нещо, което се предлага, противоречи на общностното право, очевидно трябва да го оставим на страни. Повечето политически групи обаче са съгласни, че не може да се блокира нашата политика в тази област, че политиката трябва да изиграе своята роля, но още не сме намерили точната формула. Докладът, по който гласувахме днес, много ясно показа, че може да има съчетание на политика и търговия. Съгласни сме също така, че не е достатъчно добра прозрачността в момента в тази област. Точно в кои членове трябва да настъпи промяна, за да имаме по-голяма прозрачност, още не е ясно. Ясно е, че най-малкото комисията а, трябва да има по-голям достъп а, до това което се договаря, очевидно е, че комисията е участник и трябва най-малкото да има достъп до информацията за това, което е в процес на преговори. Комисията разполага с достатъчно инструменти, за да се осигури поверителността. Но не и се предоставят документите, смятаме, че това не е правилно. Мисля, че по този начин обобщих е, повечето това, което беше обсъждано вчера. Ще кажа, разговорите бяха трудни, но мисля, че вървим напред, макар и бавно. Да се надяваме, че ще можем да се споразумеем, ще може да гласуваме на 16. Близко сме до споразумение, но още не сме го постигнали. И затова предлагам да, може би, да се, ако се наложи, да отложим гласуването, да може да проведем още едно заседание, за да излезем с достатъчно силен на позиция пред съвета. Ако не сме готови до 16, бих помолил да ни съдем малко повече време, за да постигнем споразумение, защото ако искаме а, да защитим инвести... инвестициите, а, а всички разбират, а, за да разбират този текст по един и същ начин, той трябва да бъде много добър наистина за да ни е по-лесно. Значи ще ни е трудно сега, но за да ни бъде по-лесно след това. Благодаря. И като докладчик Сянка искам да благодаря е, за вашата работа, усилията за намиране на компромис. Всички ние е, наистина ценим високо тези усилия и това, което се опитвате да постигнете. Сега има думата депутатите господин Каспари. Благодаря, господин председател. Господин председател, скъпи колеги, аз мисля, че а, говорим за управление на съществуващите в момента споразумения. Тази тема ни занимава и действително така и трябва да бъде. Благодаря на докладчика за времето, което отделя за обсъждане на въпроса с докладчика в сянка и опитите му да намери добро решение. Всъщност проблема ми са алинея 5 и 6. Как да подходим към наличните споразумения? Прави ми силно впечатление, вече няколко пъти съм казвал, че комисията години наред не си мръдна пръста по тези въпроси Европейската комисия, в момента Европейския съюз, отговаря за двустранните споразумения. Обаче комисията, като пазител на договорите от самото си създаване, е, не е мръднала. Е, та, основният въпрос дали да се преразгледат всички споразумения, за мен е проблематичен. И ден след ден, когато обсъждаме наличните споразумения, е, това всъщност е проблем за предприятията, които се позовават на тези споразумения. Те се безпокоят е, а, и нашите партньори в чужбина, били те правителства или предприятия, все повече и повече а, е, се безпокоят, чакат изхода от дискусията в Европейския парламент. Трябва да си зададем въпроса как ще се отразят нашите дискусии по е, член 5 и 6 за нашите е, търговски партньори, за партньорите в Европейския съюз. Е, трябва да се опитаме да докажем, че дори и да се борим за бъдещи споразумения, ще намерим точки на съгласие, но не трябва да създаваме катастрофални последици. Благодаря на докладчика за времето, което е отделил. Аз съм оптимист, ще намерим решение, но трябва да видим как нашите действия ще се отразят върху наличните инвестиции. Благодаря ви много. Благодаря, Микаел. А, аз... Благодаря. Всичко това ми звучи много положително. По становището ни е, за намиране на някакъв, е, някаква обща роля е, в в момента се случват интересни неща. Подобно на това, което Даниел каза, аз мисля, че най-трудната и чувствителните членове са член 5 и 6 е, как е, да сме сигурни, че ще има правна сигурност? Е, е, мисля, че не може да има правна сигурност за съществуващите споразумения при положение, че е, комисията възнамерява да ги оттегли. Мисля, че е, много трудно ще се намери техническо решение, е, за да се намери истински баланс, ако изобщо има баланс между е, двата факта. От една страна е, съществуват споразумения, които ние не можем да отменим, а от друга страна комисията има право да се оттегли от тези споразумения, ако смята, че те са нежелателни по една или друга причина. Как можем да направим това и едновременно с това да осигурим правна сигурност? И друг въпрос, по който трябва да помислим, е правото на комисията а, да а, поправя мнението на държави без да привлича държавите членки или Европейския съд. Чисто практически се чудя дали е, е възможно комисията да преразгледа повече от хиляда споразумения, които подписваме на година. Това е, също е въпрос на правна сигурност. Комисията не може да го съществува. Дали наистина за една година комисията може да прочете всички споразумения и да намери грешки в тях? Това е нереалистично. Трябва да се намери различно някакво практическо решение на тези въпроси. Това са двата въпроса, които ми дойдоха на ум. Е, следващата седмица ще говорим за двустранния споразумение и тогава ще навлезем в подробности. Това са двата главни въпроса, които исках да повдигна. Дено да се намери някакво решение да се осигури правна сигурност. Някой друг колега иска ли да вземе отношение? Да, ако не, в такъв случай може би аз като докладчик в Сянка от името на Народната партия не бих искал да коментирам някои коментари. Аз мисля, че има реален консенсус по нещо, по което не би трябвало да се задава въпрос. Всички сме съгласни по въпроса за бъдещата ситуация. Как да се договарят новите инвестиционни споразумения от името на Европейския съюз? Всички желаят комисията да ги подготви, да подготви преговорите и да ги проведе всички искат е, е, да се предоставят на комисията всички инструменти, е, от които тя се нуждае, за да доведе до край преговорите. Това е нещо положително. Ние чуваме сигнали, че някои партньори биха искали комисията да действа като, като е, нотариус е, за споразуменията, които ще се договорят е, от държавите членки в рамките на СТО. Ние смятаме, че трябва да запазим настоящите задължителни двустранни споразумения, макар че в тази област все още има възможност за компромиси или е, просто възможност да се изяснят позициите. Е, от една страна има колеги, и това е още мнението на Народната партия, че ние не си представяме ситуация, при която сегашните задължителни е, е, двустранни инвестиционни споразумения е, ще бъдат поставени под въпрос защото, например, не отговарят на европейската политика, например, на член 21 от договора. Някои колеги смятат обаче, че това е възможно. Така че е, самата възможност да се отвори такава възможност да създава правна несигурност и нашия колега господин Каспари подчерта това – и затова аз смятам, че това е един от ключовите въпроси. Ние всички искаме за в бъдеще да има е, е, европейски инвестиционни споразумения, да имаме обща инвестиционна политика. Е, е, е как и мисля, че трябва по-сериозно да се замислим за това, особено след казаното от господин Каспари. А, ние трябва да е, подготвим или да представим нашата позиция в а, е, комисията от гледна точка на възможността а, или а, е, невъзможността да се реши въпроса за сегашните задължителни, а, а, правно задължителни споразумения. Това е основният въпрос, който стои сега пред нас и е, мисля, че изясняването на позицията ще бъде е, важна за мира на е, сделките, на партньорите, на всички, които проявяват интерес. Това е само коментар, обаче още веднъж ще дам думата на господин Шутер, за да потърси компромис. Господин Шлютер, да. Коментар? Благодаря. Ясно е. Кристоф, Даниел, е, всички споменахте, че членове 5 и 6 е, са най-важни. Така че трябва да знаем как ще бъде, как ще преразгледате и какви ще бъдат последиците. Така е и за това три четвърти от е, заседанието на докладчите в Сянка беха посветено на тези членове. Понякога ми се струва, е трудно да намерим 100% решение, което да защитава инвестиционната политика от всички други политики. 100% да, ги, да я защитава. Очевидно ще има клаузи с а, е, срок, които няма да действат безкрайно. Обсъждаме всички тези въпроси. Е, изглежда, че се формира мнозинство в полса на защитаването, пълното така защитаване на инвестиционните споразумения. Но ние не искаме да създаваме ненужни страхове, да се пораждат ненужни страхове и да имаме инвестиции, които да са, така да се каже, иммунизирани срещу каквато и да е друга политика. Искаме да имаме сигурни инвестиции, но те не могат да не зависят и от други наши политики. И понякога, очевидно, ще има конфликти с държавните монополи в някои страни. Необходимо е да се намери равновесие. Имаме член, член 238 от договора, с който трябва да се съобразим. Значи, ако можем да формулираме нещата така, че когато едно споразумение е несъвместимо или пък създава сериозни пречки, и по това смятам, че ще можем да се споразумеем, да осигурим, така да се каже, един предпазен колан за онези, които се, се тревожат. Ако искате, наречете го регулиране с а, а, надзор. Но процедурата, която предлагаме в компромисите е следвата. Ако се установи несъвместимост, първата стъпка ще бъде да се изиска от страните членки да предоговорят съответното споразумение и след това ще опитаме да създадем европейски инвестиционно споразумение и ако и то не получи, тогава може комисията да вземе решение за оттеглянето му. А, и като допълнителна мерка за сигурност казваме, че парламентът ще има право да възразява срещу подобни стъпки. А, тази стъпка не може да бъде такава, че да, да не можем да инвестираме където и да било, поради това, че се опитваме да избегнем всички възможни рискове. Благодаря. Много пъти се споменаваше комисията по време на нашата дискусия. Време е да помолим представителите на комисията да коментират тази тема. Има ли представител на комисията? Да, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря а, на всички, които участваха в тази дискусия. Много полезна дискусия. От тази дискусия пролича, че комисията споделя основните цели за това какво трябва да направи а, споразумението. Какво трябва да постигне споразумението? Правна сигурност, яснота и така нататък. Значи искаме ясно, абсолютно неограничено във времето да има условия за всички споразумения. Но разбира се, необходим е и механизъм, който ще позволи на Европейския съюз да реагира ако, ако възникнат проблеми. И господин Каспари опитва, опита да подигне този въпрос. Ние вече имаме, да го спомене, наистина, той е прав, господин Каспари, имаме вече подобни инструменти, но господин а, Шлитер също е прав, механизми, с които разполагаме, едва ли могат да бъдат прилагани на практика. И затова нямаме много голяма възможност за избор. Така че комисията предлага членовете, членове 5 и 6, 5 и 6 да дадат възможност за избор в сътрудничество и в консултация с страните членки. Не е, целта на, не е цел на комисията автоматично да оттегля разрешението след 5, години, 5, 5 годишния преглед. Предполага се, че прегледа трябва да има за резултат доклад, в който се изяснява какви са проблемите, през какви проблеми сме изправени и как могат тези проблеми да бъдат решавани в бъдеще. Механизмът за оттеглянето ще бъде последна възможност. Разбира се, не сме съгласни, че редакцията на тези два члена, 5 и не е достатъчно ясна. Може би е необходимо малко по-точно да се формулират нещата, за да може да имаме по-голяма сигурност. Също време обаче искам да заявя, че комисията е готова да участва в, в по-нататъчни разговори и с парламента, и с съвета, за да можем да потърсим компромис приемлив за всички ни компромис. В полза на инвеститорите и в съответствие с европейското законодателство. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо, за вашите забележки, за вашия коментар. Смятам, че поне по някои важни пунктове все още има, съществува възможност за компромис. И ще можем да вървим напред. Какъв е графикът? Предвиждаме приемане на доклада на 15 или 16 март, но разбирам, че господин Шлитер ни моли, ако все още има възможност за постигане на по-добри решения, на по-добър компромис, може тази дата да се промени, като малко се отложи. Дитер, ти си тук и може би ти ще продължиш по-нататък. Благодаря. Дитер, моля поеми нещата. Uh, thank you, Pavel, for... Благодаря ви, Павел. Благодаря ви, Павел. Благодаря ви, Павел, че толкова блестящо е, ръководихте. Е, нека да продължим е, с работата си. Сега пристъпваме към 13-та точка. Искам да ви кажа, че протокола от срещата на координаторите от 7 февруари е, е раздаден. Смята се, че е прият, ако няма възражения. Е, това беше необходимо съобщение. И сега пристъпваме към 13-та е, точка. Това е е, е, устен отговор е, за споразумението за свободна търговия с Индия вследствие на решението, което се прие от координаторите на 7 февруари. Секретарията е подготвил проекто текста за устен въпрос към комисията по споразумението за свободна търговия с Индия. Текстът ви е раздаден за становище и той е, е, сега трябва да бъде одобрен от Народната партия. Е, социалистите Зелените е, НГОС са го приели. Сега, нека да решим, ще гласуваме ли текста във вида, в който ви е представен или искате да се внесат изменения в него? и в такъв случай ще го приемем на 15 март. Гласуваме текста в такъв случай на 15 март, ако сега предложите изменения. Благодаря ви. Е, причината, поради която въпросът висяще е, както често се случва е, по тези въпроси, не сме се споразумели напълно и аз Смисля, че е, все пак трябва да постигнем споразумение, но, не, но, но, но все още не на тази основа. Може би по точка втора трябва да се внесат изменения. От е, името на Народната партия искам да предложа да променим първата линия от втората част на въпроса за, за научните изследвания. Ние говорихме за генеричните лекарства, достъпа до лекарства. Това е нещо важно. Но разбира се, трябва да кажем и какво е отражението на научните изследвания, за да се е, покрие е, целият спектър на въпроса. И за това смятам, че за съжаление трябва да предвидим процедура по изменения. Доб... Благодаря ви. Някой иска ли да каже нещо по мнението на Народната партия? При това положение значи, че ще има е, гласуване. А, а, всъщност аз е, а, а, е, а, е, с интерес си отбелязах забележката, която току-що беше направена, но искам да се изкажа по първа точка а, по глава устойчиво. Това е важна глава, която а, не трябва да се връща, когато се обсъди целият въпрос Целия текст. Не трябва да се у, у, задоволяваме с два-три реда за социални въпроси, въпросите за устойчивостта. Това трябва вертикално да премине през целия текст, а не само няколко реда на края на преговорите. Мога да приема текста, но ако решим да внесем резолюция по този въпрос, тогава трябва да предвидим време за е, обсъждане. Ако не, мога да приема текста в настоящия му вид. Добре, в такъв случай ще се гласува текста, т.е. отваря се срок за внасяне на изменения до 4 март до 6 часа вечерта. Uh, uh, Тринайсета точка. Други. Е, нека сега да пристъпим към заседанието на координаторите. Искам да помоля е, всички е, Онези, които нямат право да останат на заседанието на координаторите, да напуснат залата колкото се може по-бързо и по-тихо. Благодаря ви. Само координаторите и секретарията на комисията а също така правната система, официални представители на политическите партии, е, сътрудниците и координаторите имат право да останат.